След избирането на Ян Дънкън за част от британския парламент, неговото място се освобождава от 23 юни 2017 година. След избора на госпожа Терес Комодини Качия като депутат в Малтийския парламент, е, е, мястото й се освобождава от 24 юни 2017. След избирането на господин Негреско за министър по европейските въпроси в Румъния, парламента обявява място му за свободно от 30 юни. Компетентните органи в Обединеното кралство ми съобщиха, че господин Джон Флаг ще бъде депутат в Европейския парламент от 28 юни 2017, както и Рупърт Матиус и Уахид Хан от 29 юни 2017, както и Джон Хауърд от 30 юни 2017, които заместват съответно госпожа Вики Форд, Ендрю Люър, Авзал Хан и Анелис Доц. Добре дошли на новите колеги. Те имат пълни права като депутати в неговите органи, така както е предвиден правилника, предвидено в правилника